Ja, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Драги колежки и колеги, моля за извинение, че започваме по-късно, но имахме проблем, че колежката по здравословни причини отпадна. Аз не можах по-рано да дойда, тъй като имам, имах оговорка друга, така че моля за извинение, че започваме с около половин час по-късно. Не можехме по друг начин да постъпим. Секретарята много се постара. Е, но аз не можех да прекъсна тази среща, която беше отдавна оговорена. Преминаваме към точка 31 от дневния ред. Това е доклада на колегата Дероса Става дума за бъдещето на социалните услуги от общ интерес. Колегата Роса е представила доклад. Имаме първата обмяна на мнение. Давам думата на докладчика. Моля, представете доклада си. Uh, um, Благодаря, госпожо председател. Е, няма нищо. Няма никакъв проблем с това, че започваме по-късно. Е, сега, този доклад е за бъдещето за социалните услуги от общ интерес. Има широк консенсус в Европейския съюз, че тези услуги са в сърцевината на социалния модел на Европа. Освен това, това е признание, че все още не знаем как точно Европейския съюз ще работи с държавите членки, за да е сигурно как тези услуги ще се оказват като универсални услуги. Това са услуги, които са важни не само за потребителите, но също така и за предприятия, особено за малки предприятия за качеството на нашето общество, е, е, за качеството на живота, е, което се оценява от много проекти от Еврофанд. Това са европейски фундации при работни условия. Като погледнем на този въпрос, ние, и за да видим докъде са стигнали нещата днес и как може да се мине е, към по-добро качество на социалните услуги, имаше е, дълъг хълък дискусия по услуги от общ интерес, е, което включва най-различни неекономически услуги, както и економически услуги. Социални услуги от е, общ интерес са и, и неекономически, е, и, и економически социални услуги от общ интерес. Сега не знаем къде е точно е, разграничението, но трябва да се разглеждат случаите един по един. Последния е, случай, когато говорихме по този въпрос е 2007 година, доклада е Ферейро и една от най-важните инициативи, поне според мен, беше предложение за форум, за а, е, а, да се разглежда периодично какво става. И ние при няколко месеца се проведе подобен форум по време на Белгийското председателство. А, те направиха 15 предложения за това как е, трябва да е, вървим напред в тази област. И аз е, се съобразих с тези препоръки в моя доклад. Освен това, взех под внимание и мнението на партньорите, като тези партньори включват както гражданското общество, така и застрахователни застраховки, взаимно застраховане, местни органи за самоуправление, както и организации на бизнеса. Ние имахме и хиеринг тук по този въпрос и е, за мен този хиеринг беше много полезен. Всъщност, е, при този прагматичен подход аз не искам да се разделя парламента по този въпрос. Според мен има широк консенсус, не единодушие, но така все пак е, съгласие е между е, трите институции и съвета, и комисията, и парламента за значението на тези услуги. Основните обстоятелства, от които изходихме, е економическата и банковата криза, е, която ни засегна през 2008 година. Това се отрази на, е, на финансирането на услугите, от друга страна нарасна търсенето на такива услуги. Така че трябва да видим как, е, как, как, как да се търси равновесие тук. И аз имам предложение в доклада как е, би трябвало да се е, занимаем с този въпрос. Е, има и друго предизвикателство. Това е Лисабонския договор, където се подчертава значението на социалната пазарна економика, важността на европейския социален модел, всички социални политики да се включват в политиката на Европейския съюз по член 3 е, какъв вид Европейски съюз искаме, не просто пазар, но пазара е важен за това, което правим, но не е единственото. А също така и член на 14 е, Европейския съюз да направи е, рамка за тези услуги. Има и протокол 226, е, където се определят тези услуги е, като услуги от компетенциите на държавите членки. Е, всъщност те определят какво означават тези услуги. Разбира се, има и други обстоятелства от този договор Примерно правилата за е, обществени поръчки и е, редовно има дела пред Европейския съд, редовно има е, спорове между комисията, предприятия, общини, които спорят дали дадена услуга трябва да се оказва по определен начин. Имаше и добри, хубави решения, и, е, и лоши е, е, услуги. Имаше, примерно, да речем, пакет, който постави рамки, просто някакъв прак за е, социални жилища трябва не само да се определят прагове, но да се види какво значи е, общински жилища, това е, социална услуга ли е и така нататък. Има много въпроси, които е, трябва да получат отговор. И така, е, е, както казах, аз се опитах да приложа е, практически подход. Е, аз е, не съм включил предложение за рамкова директива, макар че бях склонен, бях склонен да го направя, но, но в край на кращата се преодолях. Може да сте съгласни с мен или не, но не знам дали е, всъщност е, това ще тласне напред гарантирането на висококачествени, ефективни социални услуги. Аз съм се сроточил за това какви въпроси стоят пред партньорите, какви е, тревоги те споделиха с мен и е, се опитах да говоря с тях практично. Аз съм направил предложения, не твърдя, че са съвършени. Готов съм да приема е, допълнения, изменения. Е, опитал съм се да прилагам критериите от договора, защото договора все пак е основа на работата ни тук. И друга точка, която съм подчертал – е, че имахме трети форум по социалните услуги от общ интерес. И, и всъщност аз не предлагам а, четвърти форум след две години, който се организира от нашата комисия, защото ние сме най-важните участници. А, а, е, е, убеден съм, че ние се нуждаем от механизъм е, за е, динамика, която да доведе до напредък. По въпросите, които посочих, може би и други членове ще посочат е, къде се нуждаем от напредък. Аз предлагам на високо ниво е на е, task force с основните партньори там да бъдат е, представени е, е, всички компетентни генерални дирекции, организации на гражданското общество, тези, които оказват такива услуги, може би не само Комитет на регионите, но и други организации, които са представени на други места, въобще организации, които оказват услуги, но трябва да има прозрачен механизъм, който дава възможност на всички партньори да видят какви са проблемите, как да се върви напред, това да бъде динамика, за да се тласнат нещата напред, да се генерира някаква динамика. И тази Task Force ще се отчете пред четвъртия форум след две години. Аз не ви така привличам към идеологически дебат, а да видим идеи за гражданите на Европейския съюз, които се нуждаят от такива услуги, и за предприятията, които се нуждаят от такива услуги. Защото е, всички предприятия се нуждаят от е, е, образование на високо ниво като вид социална услуга. Е, е, всички в Европейския съюз е, е, искат висококачествени здравни услуги, транспорт. Изобщо някой на срещата спомена, примерно, частните инвестиции като мотор за растежа в Европейския съюз. Но за мен обществените услуги са мотор докато частните инвестиции са горивото. Те дават енергията. Това е моето мнение, но не се опитвам да го налагам на никой тук. Може би ще има конфликт, поне според мен, между ролята на публичния сектор, който оказва услугите, и ролята на частните предприятия и частните инвестиции, които е, е, предоставят е, работни места, или продукти. Това, от което се нуждае обществото. И последното, което искам да кажа, е, че аз говорих за доброволна рамка за качество. Това какво може да се подобри, е, да имаме предвид, че това е нещо доброволно обаче и трябва да бъде основа за държавите членки които нямат усещане за високо качество или други, които трябва да постигнат по-високо качество, при положение, че вече има едно базисно качество, да се включат и социални критерии, критерии за качество и социални критерии. Не само като качество на тези, които работят в тези услуги, но и качество за потребителите на услугите. Това се отнася за услугите, които се оказват публично и съответно и частно. Защото, местни, защото общините могат да възложат дадена услуг, дадена услуга да се извършва от частни, от частни фирми. Това е, е общо, това, което имам да ви кажа. Очаквам дискусия и широк консенсус по този въпрос, който е важен, за да има напредък по оказването на този вид услуги за бъдеще на гражданите. Благодарим на докладчика и сега преминаваме към докладчицата в Сянка, госпожа Регина Бастерс. Имате думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. И ще се опитам да бъда, Сашо, еднозначна. Първо поздравявам докладчика за положения труд с проекто доклада, по проекто доклада. Приветствам прагматичния му подход. Чувствам съм се спокойна. Още по отношение на диохотомията, този дебат, който би могъл да бъде възпламенен – Тук се успокояват нещата и се обръща внимание колко е важно при економическа, финансова и социална криза да се опреме на социалните услуги от общ интерес. Тези услуги са от значение на териториално ниво също така. Услуги, които, които се отнасят към ежедневието на гражданите, социална помощ, здравеопазване, транспорт, водоснабдяване. Те са важни за качеството на живота на гражданите. И смекчават смягчават нещата. В всеки случай трябва по-внимателно да подхождаме и да вземем предвид, че държавите членки и местните органи имат работа с доставката на този вид услуги. Също засягаме въпроси, които са от компетентността на държавите членки, става дума за техните граждани – е, и предлагането на услуги, които са важни за тях. Ето защо европейска регулация е, изцяло не е необходима. Важно е правно основание, което да дава достатъчна прозрачност, но не рамкова директива, която да обърне с главата надолу всичко, което се отнася за финансирането и компетентност. Много е важно качеството на тези услуги да е на високо ниво и на разумна цена. Поносима цена. Ето защо, вероятно, най-добре това може да се постигне на ниво държави членки и местни органи на властта. Ние знаеме, че точно при сегашното кризисно време, господин Дероса спомена това, има Появили се два нови елемента от 2003 година, от финансовата криза, които изискват специално внимание. Защитата на тези услуги и трябва да вземе предвид, че като договор имаме социално пазарно стопанство, което означава секториална регулация на член 14 съгласно протокола. Ето защо пред... ние сме на мнение, че прагматичният подход трябва да бъде продължен, да нямаме предразсъдъци и да не избързваме по това как държавите членки ще организират това, как ще включат частния сектор в доставянето на тези услуги. Важно е да, такива услуги да бъдат създадени и доставени. Е, ще следваме напредък е, и ще следим внимателно. Важна е универсалността и интеграцията, ефикасността и поносимостта на тези социални услуги. Ние поздравяваме Task Force с споменатите групи. Ние ще внесеме изменения, но винаги в смисъла на прагматичния подход, тъй като държавите членки във всички, гражданите във всички държави членки вероятно ще имат още по-голямо търсене на подобни услуги. Благодаря. Следващия е Кари Медали от Зелените. Euh, Искам първо да благодаря на господин Дероса за свършената от него работа, която включва основните точки, защитавани на форума по социалните услуги от общ интерес. Доста точки ще бъдат важни. Първо да останем предпазливи относно до каква степен държавите членки ще запазят бюджета, посветен на социалните услуги и, тех... и разходите, свързани с тях. Държавите членки трябва да се ангажират да имат постоянен бюджет в това отношение. Що се отнася до тези бюджети, една такса върху финансовите транзакции би могла да изиграе важна роля, за да се финансират социалните услуги от общ интерес. Мисля, че също трябва ако контролираме по-добре, да го направим с едни качествени критерии, било то екологични или социални. Мисля, че и двата типа критерии ще бъдат задължителни в клаузата за обществените а, поръчки. Иначе цялата процедура няма да финансира, няма да върви. Добре. И тези социални услуги на европейски а, на европейско ниво трябва да функционира на един нетърговски принцип. Не винаги да мислим само за печалбата и за пазара, а да а, мислим за качеството на тези услуги, защото от тях зависи а, здравето и благоденствието на нашите граждани. Трябва също така да имаме чисто юридическо признаване на сътрудничеството между а, местните власти и а, да се насърчава тази е, координация. А после, когато говоря за критерии от социален или качествен характер, да бъде, примерно, а, при равна работа, равна заплата или някакви други такива критерии. И мисля, че най-правилният инструмент е директива. Защо? Вие го напомнихте. От много години работим по тази тема. И въпросът тук е, какво ще правим след самия доклад? Какъв ясен резултат ще представим на нашите граждани? Конкретен резултат. Ето това е въпросът днес. И от групата на зелените ние ще се опитаме да ориентираме дебата с тези изменения. С изменения. Благодаря. Ja, wir haben äh, Имаме молба. Господин Фаба има думата си, а Той относно времето на изказане. Я мам обаву, аби се сте справи zprávy, Благодаря. Аз се тревожа, че този доклад, изготвен от господин Дероса, не трябва да се превръща в нещо, което ще бъде очаквано. Но защо има някакъв проблем с превода от немски, казва залата. Hablar español. Jetzt anzufangen und wir hören mal, ob alle okay Again. ist. Dobře, chci upozornit na to, že privatizace, o to tu jde, veře... Така, привличам вниманието ви към факта, че приватизацията на обществените услуги обикновено означава, че тези услуги се влушават. Защо говорим за приватизация? Защото когато произвеждате стоки, обикновено се получава ам, едно накъсване на исканията. Подобна приватизация на услугите започна в Обединеното кралство. И не само там. И резултатът е, че се влуши ситуацията. Надявам се, че този доклад няма да завърши както всички останали, просто на хартия. Благодаря. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата Роса за извършената работа в работната група между европейските синдикати и Европейския парламент. Имахме възможността да говорим по тази тема и дискусията получи много голям тласък напред и мисля, че забележките бях, са включени тук. След казаното от госпожа Бастос и Карина Дели, мога да кажа, че наистина трябва много да внимаваме на европейско ниво. Не можем да искаме всичко на, на държави, от държавите членки. Не можем просто да казваме, а внимание, трябва по-добре да управлявате националните бюджети, да са по-равновесени ако вие, или пък да им казваме, ако не зачитате равновесието, ще обявим санкции срещу вас. Тук чух следното. Държавите членки трябва да се ангажират да запазят бюджетите по социалните услуги от общ интерес. Ако обаче искаме Европа да бъде разглеждана сериозно, не можем да поискаме абсолютно всичко от държавите членки. Трябва да внимаваме. Да, можем да внимаваме, че трябва да има и такива социални услуги от общ интерес, които да функционират добре, да са качествени, да има социални услуги, както в градовете, така и в селата. Съгласна съм тук, но все пак не може непрекъснато да увеличаваме натиска в всеки един аспект, защото това ще се обърне срещу нашите граждани от една страна и срещу а, тяхнато, тяхната визия за Европа. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителката на комисията, госпожа Кончета Колтрера. Давам ви думата, заповядайте. Благодаря ви. Първо искам да поздравя господин Дерос за този а, интересен и разбираем а, доклад, който е задълбочен анализ на а, отрасъла на социалните услуги и на позицията на парламента. Комисията с интерес е, проследи дискусията в парламента. Ние сме съгласни с това, че социалните услуги са много важни е, за обществото е, в Европейския съюз и в нашето комунике от 2007 година са посочени целите и принципите на организацията на тези услуги. Те имат превентивна роля и играят роли за социално сближаване, предназначена за цялото общество – Както господин Андор каза, е, това не е разход, а инвестиция за Европейския съюз. И се радвам, че тази идея е взета под внимание в доклада и е, докладчика е постигнал консенсус. Това е много важно. Все пак искам да напомня, че организирането и финансирането на социални услуги е от правомощите на държавите членки но комисията помага на държавите членки да организират и финансират качествени, ефективни е, и достъпни за всички е, е, социални услуги по различен начин. Първо имаше работна група от Комисията за социална защита за доброволната рамка за такива услуги в Европа. И ние очакваме прилагането на тази доброволна рамка. И второ, ние помагаме на обществените власти в държавите членки по-добре да възприемат правилата, вътрешен пазар, е, обществени услуги, за да може е, е, тези услуги да се оказват съобразно решенията на съда и економическите действия. В доклада от 2007 година за обществени поръчки ние слагаме интерактивни социални услуги. Ние работим с Комитета за социална защита и сега имаме много разбираем наръчник, който определя правила е, имаме, е, скоро ще има е, така, образователни дейности към общински служители. Това е, е така. Смятам, че дискусията се провежда в много подходящ момент, защото комисията мисли за преразглеждане на двете основни законодателни пакета – които определят тези услуги. Първо, правилата за държавни помощи и второ, за обществени поръчки. Ние започваме широка консултация за обществените поръчки чрез зелената книга, която беше публикувана преди няколко седмици. За нас беше интересно да чуем дискусията, е, предложенията, които се правят. Някои от предложенията вече са направени е, но е, в контекста на доклада е важно е, да се види къде ще се обособи консенсус по определени предложения. Искам да кажа нещо, което едва ли ще изненада господин Дероса. Ние сме по-скептични за идеята за Task Force с много партньори, както господин Андоро е казал на различни, по различни поводи за нас е по-реалистично и по-прагматично да, да доразвиваме това, което вече съществува. Ние не смятаме, че е, тези услуги не са прозрачни или е, достатъчно ефективни. Е, форума, който съществува, е добър форум за прилагането на правилата. Има и неформална работна група по този въпрос. Тя вече публикува интересен и разбираем доклад, който е, вие цитирате във вашия проект доклад. И, в, и съществува и Комитета за социална защита, който ще обсъжда прилагането на правилата, без да забравяме, че това е момента за дискусия, като имаме предвид всички нови събития, които ще се случат през няколко месеца. Благодарим на комисията. И давам отново думата на докладчика Дароса. Благодаря. Нямам кой знае какво да добавя, защото ние трябва да разгледаме в групата евентуално какви ще са бъдещите изменения. Разбира се, аз ще бъда много щастлив да мога да дискутирам с носителите на изменения техните предложения. Като цяло Радвам се да чуя, че сте по-скоро доволни от доклада. И предполагам, че перфектният доклад е този, който няма да има изменения, но това нищо не значи. Надявам се, че ще постигнем консенсус. Относно казаното тук, е, че сме просто написали нещо, което ще остане на теория и че де-факто то е равносилно на нищо, мисля, че все пак този доклад а, има добавена стойност към това, което е очаквано от нас днес като депутати с процедурата по съвместно взимане на решение с съвета и, процедурата, и, и комисията. Приветствам становището на представителя на комисията. Разбира се, знам какво е становище на комисията за тази task force, за тази работна група. Принципа като цяло е на лице. Имаме нужда от някакъв орган, който да се занимава с проблемите по напредъка. И без значение колко е добра дейността ни в миналото, нека да не забравяме, че не, тя не е била отворена, не е била прозрачна. И не е достатъчно просто да отваряме вратата от време на време, за да говорим с няколко заинтересовани страни. Ако искаме да имаме един динамичен механизъм, трябва да има непрекъснато взаимодействие между отделните заинтересовани страни по принцип се консултираме с а, а, лицата, които се занимават с социалните услуги, но трябва да имаме по-динамичен процес. Например, данните са един от, един от ключови елемент в този доклад. И мисля, че можем да проведем дискусии по този въпрос. Но мисля, че имаме нужда от повече прозрачност и повече участие. Иначе просто няма да работи доклада. Иначе просто ще си останем тук в една група, която ще си дискутира сама и няма да има никакъв напредък. И мисля, че можем да говорим по този въпрос много. Вече имам до някъде отговори от заинтересованите страни. Някои са много интересни като коментари и повечето от тях, предполагам, ще се опитам да ги включа в бъдещия вариант на доклада. Мисля, че ви имате дата за крайен срок за внасяне на измененията 23 март, нещо, което е дата, която е твърде скоро, предполагам, така че скоро ще започне истинската работа. Благодаря и на всички, които участват на вас и на всички, които участваха в дебата. Следващата седмица на 23 март е крайния срок за внасяне на измененията и дебата по измененията ще проведем от 13 на 14 и 14 април на нашите заседания. Приемането на измененията ще стане на 25 и 26 май на заседание, а в пленарна зала докладът ще влезе през юни. Закривам това досие и преминаваме към точка 32 от дневния ред. В нея става дума за мобилността на работниците и служителите. Докладчик е Онгоряно от НП. Дам му думата, господин Онгоряно. Um, Благодаря, в доклада се засяга важен въпрос и то е ясно. Свободното движение на работниците повече от десетилетия европейския дебат се фокусира върху баланса и, предизвик... и, и предимствата на свободния пазар, капитал, стоки, услуги а разбира се и, и работници. Е, дискусията продължава да се води по свободното движение на работници и е, това поставя под въпрос е, постигнатото до сега. След комуникето на комисията, проблемите, които работниците изпитват при пътуване, при мигриране по професионални други, е, е, продължава да стоят. Е, казах, бих казал, че няма достатъчно мерки и няма предложение за подобряване на ситуацията. Вашия, в моя доклад са изложени най-спешните проблеми и са предложени решения. Аз лично бих казал, че основната ми грижа е да кажа защо Европейския съюз не вижда такъв ефект на национално ниво, когато отпаднат бариерите. Ясно е, че няма социални, економически причини да остават тези бариери. Не става въпрос за политика или идеология. Това е чисто економически въпрос много документи на комисията, много данни е, е, подробно са посочили е, как подвижността на работната ръка е постигнала цялостен положителен ефект в Европейския съюз. Няма смисъл да се страхуваме за в бъдеще от вълна от работници от изтока, защото, про, защото когато се е, преместят работните места в друга страна, се изискват езикови познания, нова култура и прочие. Така че е, преместването не е толкова лесно за всички. И на второ място тези, които е, се местят за да работят, не се местят за да станат бреме, обикновено те попълват някаква празнота на пазара на труда. Аз а, от, от, а, отблизо а, разгледах основните законодателни актове, директивите 38 и 36. Те са много важни, защото там а, се говори за съществуващите бариери, а, за а, квалификацията, за удостоверенията за правоспособност и също така за правото за пребиваване и е, трябва да се управлява положително статуквото и това ще стане като се премостят, като се хвърлят мостове между националните законодателства и европейските стратегии. Вече е, гледната точка беше одобрена при дискусии с комисията. Нещо друго, което бих казал е, че свободното движение на работниците предполага близко сътрудничество между политиката в областта на заедостта, от една страна, от друга страна, образованието, социални осигуровки, данъци и други политики. И е, това може да, е, е, е да, да, да, така да разобеди някои хора. Е, е, сега е, е, говорим за ефекта е, на стратегията 2020 върху свободното движение на работниците, трябва да има по-голямо засилване на тези разпоредби. Трябва да се знае какво всъщност значи тази стратегия. Географска и тъй професионалната мобилност са от ключово значение, за да се постигнат целите на мобилността и а, тези, които създават работни места, като малките и средни предприятия, на а, официалното и неофициалното обучение трябва да получат по-голямо внимание и трябва да се види кои са нашите опоненти.

Вичиута, госпожа Вичиута. Надявам се, че правилно изговорих името. <laughs> Uh, Това е фамилното ми име. Искам да благодаря на колегата Унгоряно. Аз подкрепям основната идея в доклада, а също и мерките, които се предлагат. Ние всички сме съгласни, че свободното движение на работниците е една от основните свободи за европейските граждани. Не би трябвало да има дискриминация в това отношение. И работещите, които се придвижват от една държава членка в друга, трябва да могат да упражняват същите права навсякъде. Дали социални, дали образователни, свързани с здравето и така нататък. Те всички трябва да имат равни възможности и да са достъпни, тези възможности да са достъпни и за техните семейства. Но нека да погледнем реалността. За съжаление, много често се нарушават правата на работниците. Когато даден работник дойде от друга държава членка, примерно много често той е дискриминиран. Това се дължи поради липсата на езикови познания в тази държава или пък за това, че не познават правната система и съответно техните семейства и те самите са положени на дълъг период на адаптация и не могат да се възползват от е, своя престой в тази държава. Няма социални гаранции, получават по-ниска заплата. Мисля, че е, това засяга почти всички. Аз, за се, аз разбрах за този проблем, когато работих в Министерството по социални дела в моята страна много често тези хора са принудени да работят на черно или в сивата економика. Мисля, че борбата срещу такава заетост трябва да бъде една измежду, измежду най-важните ни борби, защото всъщност на нас е вреда на държавите членки. Тези хора не плащат данъци, но от друга страна пък и нямат и социални гаранции. Това е проблем, над който трябва да се сръточим. И още нещо. Съгласна съм с докладчика, който казва, че е време да започнем дискусия дали имаме нужда от преходен период за свободното движение на работниците. Преходният период за 8 държави членки изтича скоро, но остават Румъния и България. В едно съобщение на Европейската комисия и други анализи, статистики показват, че тези държави, е, членки, които не са приложили преходния период, въобще не са разочаровани от е, това, което се е случило. И те нямат оплаквания от работниците, които са дошли от, от новите държави членки. Мисля, че този аспект трябва да бъде разгледан от тези държави членки, които продължават да прилагат преходните периоди мисля, че не трябва да бъдем а, оплашени да преразгледаме договора за присъединяване. Това е важно и по друга причина. Тук, в Европейския съюз, даваме всъщност знак, че ние не сме едно семейство. Създава се впечатление, че Европейския съюз прилага двойни стандарти че някои европейски граждани са по-добри спрямо други от други държави членки. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху този проблем и аз лично представих писмен въпрос на комисаря а, и той отговори преди няколко месеца. Там се, в, това, в този отговор се казва, че комисията също призовава държавите членки да преразгледат своите а, решения за преходни периоди за свободното движение на работници, защото тези работници могат да много добавена стоеност за економическото възстановяване и също така и за социалното благоденствие в държавите. Това са моите коментари. И още един практически въпрос – Понякога сигурно си мислим, че е много лесно просто да напуснем една държава членка и да отидем в друга. Има най-различни становища по въпроса. Но съобщението на комисията показва с цифри, че всъщност много малка пропорция от населението живее в страна, която не е тяхната родина. И разбира се, във всяка държава ситуацията е различна. Например, в една малка държава като нашата имаме около 100 000 души на работна възраст, които напуснаха държавата, които ако напуснат държавата, дотидат да работят другаде, това е, резултатът ще е трагичен. Именно за това нашето правителство се опитва да направи всичко възможно да а, се възползва от добрите практики и да приложи също така тази, а, тази директива за свободата на движение. Благодаря. Благодаря сега от зелените докладчик. Um, I'd like to thank the rapporteur for Искам да благодаря на докладчика за този доклад. Аз съм особено доволна от е, алинея 14, където се настоява е, за отмяната на преходните бариери, е, защото в моята страна, в Холандия, има още бариери пред някои държави членки и това води до експлуатация на работниците. И е, това е най-правилно да се каже, че това са бели роби. Обаче до там се стига. И в е, доклада трябва да се подчертае положителния ефект от мобилността. От друга страна трябва да се търси и отрицателния ефект от преходните мерки, е, особено като си има предвид, че при присъединяването на Харватия съм почти сигурна, че правителството на Холандия ще поиска преходни разпоредби за Харватия, макар и това да е, е безсмислено. И мисля, че трябва ясно да посочим, че е, това не е хубава идея. Вие Посочихте и е, други бариери пред е, мобилността, но е, пропуснахте някои. Например, признаването на бракове между еднополови и възможността е, е, хора, които имат е, еднакъв пол, които са женни да работят на чужди страни, освен това и хора, които са променили пола си, трудно получават документи в държави членки. Има фактическа дискриминация за лица, които е, работят в чужбина. В Холандия има лоши практики, примерно Румъния и България. Всички говорят е, за поляци и поляк вече се превръща в е, шеговито, обидно понятие. И трябва да се борим срещу тези бариери. И аз мисля, че сега, когато се говори за мерки за економии, трябва да се опитаме някои държави членки да се върнат към социалните права, пенсионните права на лица, които са се върнали в родината си. Например, само тези, които получават данъци в дадена страна, могат да се възползват от тези социални придобивки. И на последно място загубата на право да се гласува на национални избори, ако работите за известно време в чужбина. И за някои държави членки дори гражданите не могат да гласуват на европейски избори. Така че е, е, очаквам да работя с Чика и да изготвим изменения, за да има е, пълен обхват на въпроса. Благодаря. Следващата, която ще изкаже, ми е Okay, I use the same Аз ще използвам същия микрофон. Благодаря. Също няколко забележки. Мисля, че е вярно да се средочаваме върху мобилността и бариерите пред нея, но също трябва да подобрим текстовете, правните текстове за защита на тези, които се, се сменят държавата. Знаем, че в много държави членки тези мигриращи работници са много уязвими и имат нестабилна работа. А, нещо, което примерно можем да наречем сива економика и така нататък. Ние трябва да, да сме за една достойна иммиграция. И за да подсилим тази част, мисля, че например, а, трябва да има абсолютно еднакви условия а, за работа и за социални услуги за тези хора без значение дали идват от Холандия или от другаде. За съжаление, не това се случва днес. И не е, процесът не е достоен за тези, които наистина в крайна сметка се озовават с по-ниска заплата и с по-лоши условия на работа. Това трябва да покрием в нашия доклад. Но мисля, че като начало имаме една добра база за по-нататъчна дейност. Благодаря. Благодаря. Следващията, която е върху моя списък е Елизабет Оранж. И мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за извършената работа. Много качествен доклад, според мен, и много практически ориентиран доклад. Съгласна съм да подкрепим и мобилността едновременно с това. Всички имаме нужда от тази мобилност в Европейския съюз и едновременно с това ам, трябва да бъдем положително настроени и относно тези хора, които с, отиват в друга държава. Не означава, че трябва да ги свръхзащитаваме, а просто да направим така, че това, което те предприемат, смяната на държавата заради работа, да им позволява да а, реализират на практика своите компетенции. Има проблем с немския превод. Моля, продължете. Трябва ли да започна от начало или... А, добре, продължавам. Добре. Трябва да превърнем мобилността на тези работници е, в добавена стойност, която ще им позволи е, защото като цяло те не са, примерно, е, успели в своето образование някои случаи, но мисля, че ако не виждате нищо против, аз бих добавила един допълнителен аргумент и ще кажа, че трябва да се валидират техните компетенции, придобити в чужбина. Защото когато са отишли в, в друга държава, те са видели е, нови неща, те са развили нови качества и аз бих желала в валидирането на техните компетенции, да се валидират тези допълнителни умения. Не става само да признаваме техните компетенции преди те да отидат да работят в чужбина, но и да се признае това, което те са научили в другата държава. Това е идея, която бих желала да се въведе. Това е а, допълнителна, допълнителен кос в защита на мобилните работници. Мисля, че това също е добавена стоеност. Благодаря. Alors, je reprends la discussion en cours. Ma... Добре, благодаря. Аз поемам председателството. Продължаваме. Благодаря от моя страна. Благодаря за представения проект това е един но, много добро на добра основа да се занимаваме в нашата група, за да изготвим ясна позиция на парламента. Джо Хигингс е докладчик в Сянка и аз поемам неговата функция сега. Той е избран в Ирландския парламент и за това мога да кажа само, че ще проучим предложения проекто доклад и ще разгледам възможностите за конкретни изисквания към държавите членки във връзка с пълната мобилност на найтите лица. Това ще стане през тази пролет още, както и за съответните правни основания в държавните членки, доколко те съществуват, доколкото са наложени е, за равна работа, равна заплата, дали се плаща и дали има съответните е, условия на защита на е, чужди работници. Става дума доколко в отделните държави членки ще има статистически данни, за мигрантите работници, както и доколко се изпълнява задължението за изплащане на минимални заплати. Възниква също въпрос доколко се изпълнява задължението за включване в социалната осигурителна система, когато лицето е над 3 месеца в чуждата държава. им, с поглед към Европейския съюз, ще се спра на предложението, което бе направено от една колежка, преди малко по-силно да се разгледа въпроса с а, бракове между еднополови лица и доколко основните права са спазват за всички граждани на Европейския съюз във всички е, региони на Европейски съюз. Направи ми впечатление при разглеждането на темата, че някои държави членки не говорят или заобикалят темата с премахване на дискриминацията към гражданите от, на България и Румъния. И общо се казва, че няма изключения за държавите, които влезаха в Европейския съюз 2004 година, по този начин се измъкват от това, че има все още две държави, за които има ограничения. Аз съм съгласен за позицията на колежките и колегите в нашата комисия, че това е форма на дискриминация, която трябва да бъде прекратена. Благодаря. Благодаря. Само няколко неща искам да кажа. Всъщност дискусията, имам, имам усещането, че се връщаме към дискусия, която вече проведохме защото всъщност тези, които работят чужбина, би трябвало да имат достъп до социалните услуги от общ интерес а, тези работници, които работят зад граница, сигурно имат и семейства. А, ако а, те отиват от една държава в членка, а, а, водят ли семействата с а, себе си? Трябва да си има предвид, че не всеки работник не е без семейство, че няма отговорности дори към възрастни родители. Това е въпрос, е, който трябва да се вземе също под внимание. Освен това, аз съм от Ирландия, една от страните, която е, не е предвидила преходни периоди за работници от нови държави членки. Е, на 2004 година на времето и всъщност имаме положителен опит, защото е, дойдоха е, стотици хиляди работници в Ирландия, но все пак остана мълцинство, е, които бяха безмилостно експлуатирани. Е, те просто жи, живееха при много лоши условия и нямаха доходите, които други хора, които вършат същата работа, е, получават. Е, те е, просто при, при, при, при дела в съда не се прилагат. Всъщност, така че едно от нещата, които трябва да се вземат предвид е, когато говорим за подвижността на работниците, е, че държавите членки нямат е, достатъчно добри процедури за инспекция на труда, за да са сигурни е, дали когато даден работник дойде от е, друга държава, да работи в Ирландия или да работи на друго място, трябва да бъде защитен, че няма първо да бъде защитен и второ да не бъде експлуатиран на времето, когато ние отворихме пазара си към всеки, е, беше добре дошъл. Имахме, е, е, имахме, имахме повече, повече, повече, много повече инспек, инспекции, много повече инспекции на времето, отколкото сега. Инспектори на труда това не е въпрос за е, бюрокрация за е, тези, които наемат чужда работна ръка, а да сме сигурни, че хората, които е, работят в чужбина, търсят повече опит или или някаква допълнителна квалификация, но в крайна сметка да не се окажат в положение, е, към което ние, никой не иска. Ние не искаме да се оказват. Благодаря, казва председателката. Мисля, че е, изчерпахме списъка на колегите, които искат е, да се изкажат. Преди да дам думата на нашия докладчик, Разбирам, че комисията иска да се изкаже. Господин Димитриус или господин Фани, кой иска да вземе думата от името на комисията? Марко Фериан. Аз отговоря за Еврест. Това е, е мрежата, която помага на работниците, защото законодателството 68 година още е, е, се задвижи е, правния механизъм, но трябваше да има и институции, които да помагат на държавите членки да постигнат тези цели. Благодаря на докладчика за проекто доклада. Ще бъда кратък. Разбирам, че трябва да сме кратки. Първо, да кажа, че ние работим по реформа на Евронест – за да може е, тя да стане и економически инструмент, е, за да обслужваме и потребностите на фирмите. Защото ако виждате какво става с кризата, е, има безработица, обаче има и вакантни места, които трябва да се попълнят. Така че има предприятия, които търсят работна ръка, която разполага с необходимата квалификация така че се търсят е, икономически е, инструменти, за да се отговори на нуждите. На второ място е, ние предвиждаме подготовителна работа за първото работно място, т.е. да има схема за млади хора, от 18 до 30 годишна възраст, които да намерят работа в друга страна и да помогнем на малките и средни предприятия да покрият разходи, примерно да кажем езикови курсове и така нататък. И третото, което имам да кажа, е, че ние обсъждаме е, разширението на, пар, на, пар, на партньорите. Сега за сега това са е, партньори за обществени услуги, но това не отговаря на действителността на пазара на труда. Има и много други лица на пазара на труда, която търсят работна ръка. Говорим за неправителствени организации, общини, синдикати синдикати. Има много други играчи на пазара на труда. И това е, е дискусия, която водим да разширим броя на партньорите, за да постигнем целите си. Благодаря ви за вниманието. И е, давам думата сега е, на нашия правен експерт. Благодаря, госпожо председател. От нашата, нашето звено за съгласуваност на социалните схеми. Сме съгласни с казаното тук в тази зала. Искаме да поздравим докладчика за великолепната работа. Така както той го е установил, наистина има пречки и от правно естество, въпреки че правото за мобилност на тези работници се дава от самия договор за Европейската общност, член 47. Те могат да търсят работа в друга държава членка и е, се, е, не трябва да страдат от никаква дискриминация, базирана на а, националност. Е, и това засяга както работата, типа работа, така и заплатата и социалния режим, както неговия, така и на семейството му. Това е пряко прилагащо се право по член 47. Това засяга социалните права на гражданите. Няма никакви други специфики за правото. То е директно залегнало в законодателствата. Но установяваме, че на практика има проблеми. И нашата роля е да се справим с тези практически проблеми, за да направим правото на движение ефективно. Ние в момента оценяваме е, настоящото законодателство и се опитваме да направим още по-видими правата на тези граждани и на техните семейства, когато решат да се преместят в друга държава членка и едновременно с това изследваме възможностите тези права да бъдат упражнявани по-добре на практика. Т.е. да намерим средства за допълване на настоящото законодателство. По принцип, следващата година не е изключено да внесем допълнени изменения, за да защитим правата на мигриращите работници. Благодаря, госпожо председател. Е, е. Благодаря, казва председателката. Искам само да напомня, както всеки път, е, ние се радваме винаги да приветстваме комисията, но не са те, които ще оценяват работата на парламентаристите. Вие сте тук само да внесете малко експертна оценка и да ни представите а, инициативата на комисията. Ако а, депутатите между тях си ще водят дебат и те ще си решат дали доклада някой колега е добър или не. Предполагам, че това е просто любезност от ваша страна. Но все пак ви да помним правилото. А сега Давам думата на господин Ориано да направи заключение. Благодаря, госпожо председател. Толкова много неща се казаха. Всичко беше много ценна информация. Радвам се, че постигаме широко споразумение. Ние следваме същата насока – ще се опитам да бъда кратък. Общата дума, ключовата дума е не на дискриминацията. Проблемът, който беше повдигнат тук, е проблема за модерното робство. Мисля, че този феномен, това явление намалява и Мисля, че познавам много добре проблемът днес. Проблемът на тези хора е преувеличен и едновременно с това лошо представен. И това, с което се сблъскваме сега, е, че много държави членки направиха едни такива пробни тестове, да ги кажем, относно иммиграцията. Повечето от тестовете бяха успешни. Искам да подчертая тук примера с Ирландия, която разви много добри отношения с българи, с румънци, които работеха там. Но има доста позиции които, и доста изказвания, които говориха за проблеми с социалната сигурност на тези хора. Мисля, че първо трябва да разрешим економическия проблем. Не трябва да превръщаме економическия проблем в нещо друго, в социален проблем още от самото начало. Не, тези хора имат нужда от правото да работят, без да са дискриминирани. И още нещо. Имаше забележки от комисията, много добри забележки и коментари. Благодаря им. Относно признаването на тази парадоксална ситуация, в която от една страна ние имаме свободни работни места в дадена държава и едновременно с това твърдим, че сме в економическа криза – И бих казал нещо странно дори. Изненадан съм от, из... от забележките за Холандия, примерно, къде че българите и, и румънците се, се считат едва ли не, биват считани за поляци и се слагат под същия знаменател. Но мисля, че като цяло имаме една много добра база, основа на доклада за по-нататъчна работа и бихме могли да продължим да си сътрудничим, за да постигнем един добър доклад. Благодаря. Благодаря. И така, на тази основа, нека да кажа, че крайният срок за внасяне на измененията е 22 март на обяд. И сега стигаме до следващата точка от дневният ред, а именно ще дам думата на колегата Ришар Фальбр за да ни представи 155 изменения за доклада по външното измерение на социалната политика, насърчаване на трудовите и социалните стандарти и европейска кооперативна социална отговорност. Господин докладчик, имате дума. Děkuji. Я začnu нетрадичне. Благодаря ви. Искам да започна по нетрадиционен начин. Е, чешка приказка е, за куче и котка, които правят е, кекс а, котката а, сложила а, царевица, а кучето, а мишка, а пък а, а, кучето сложило кокали. И а, накрая този, който ял техния кекс е, го заболял стомаха. И ние сега готвим няколко такива кекса. Е, сега, е, политически доклад ли правим? Аз искам да кажа, че щях да се радвам, ако получим по-малко изменения, обаче получих 155 и повечето от тях бих отхвърлил лично аз. Искам да кажа на тези е, депутати, които са тук, защото повечето ги няма, трябва да са готови за много неприятна дискусия с мен. Става въпрос за външно измерение на европейска политика, нещо изключително критично е, предвид е, натиска от Европейския съюз като цяло и държавите членки. Така че ние сме приканени държавите членки, които не са е, членове на Европейския съюз, да сменят, е, да спазват европейски социален модел. А много членове на Европейския парламент самите те не го спазват. Е, и сега изведнъж ние се оказваме изненадани от това какво става в Африка но дори е, държави членки и върховни представители отидоха до Триполи само преди три месеца и е, виждаме, че е, е, света е, смята, че сега Европа се отказва от е, сериозните мерки и държавите е, членки не спазват собствените си конвенции ако някои автори на изменения и пред, искат да се заличат критичните ремарки, искам да ви кажа, че 9 години съм член на управителния съвет на АЛО и там намалява непрекъснато респекта към тази организация. През послед... на последно време имаме предложения за противоречиви конвенции, например директивата за работното време. Според нашата конвенция трябваше да има само 14 работни, работни часа на седмица, докато по тази директива трябва да се работи 50 часа на седмица. За щастие, парламента отхвърли това предложение. После ще говоря за корпоративната отговорност. Сега не искам тук да говоря много пространно, обаче искам да ви кажа, че сегашната практика на транснационални кампании е следната. Ако акционерите решат, че печалбите им не са достатъчни и ако решат тяхното дружество да се премести, то се премества. Например, Nokia отиде от Германия в Румъния. Е, дел също се премести от Ирландия в Полша и много е, дружества целокупно напускат Европейския съюз като цяло. Е, ЦСА е, е типично изобретение в тази област. И ако нещо не е успешно, тогава ние го кръщаваме по нов начин. Е, е, много е, е, международни компании обикалят по света и нямат никаква връзка с страната, където в момента се намира седалището им. Каквито и документи ние да си приемем, това няма нищо да промени. Искам само да ви да привлека вниманието ви върху това колко човека са дошли. Съвсем наскоро е, имах, ни уважаваха повече. Ако искате тона на доклада да стане по-умерен, Направете го, обаче имайте предвид, е, че е, аз е, преговарям много трудно. Аз искам да ви кажа, че от 6 години съм член на тази комисия. Не искам да обиждам никой, обаче искам гласа ми да се чува и да се отнесат хората към нас сериозно. Мадам Лопес Фонтани. Госпожа Монтани. Благодаря, госпожо председател. Всъщност, не бих желала да се сърдя на докладчика, защото смятам, че докладът е много важен и можем да споделим същите ценности този доклад е, ни казва, че е добре да бъдем критични, защото така само ще търсим решение за проблемите, които докладчика е посочил. Аз съм оптимист. Смятам, че можем да постигнем споразумение. 155 изменения са много, вярно. Но бихме могли да ги съчетаем и всичко зависи от това как казваме нещата. Докладчикът беше много остър. Някои от нас не са толкова остри, но като цяло към казваме едно и също нещо. Мисля, че бихме могли да постигнем споразумение, защото това, което ни обединява, е нашия социален модел. И най-важното е да поддържаме този социален модел, дори като сме в криза. Трябва да защитим социалния модел – и да се опитаме да служим за модел на трети страни. Смятам, че следващата седмица бихме могли да водим дебат по този въпрос и да видим какви ще са компромисните изменения. Благодаря, госпожа Станока и след това госпожа Дзимер. Thank you. Merci, Madame President. Uh, yeah. So I'm also благодаря, госпожо председател. Аз може би съм по-оптимист също от докладчика. Въпреки факта, че имам доста лош опит за това как се прилагат тези социални стандарти, тъй като моята страна влезе в Европейския съюз през 2004 А, аз съм член на една НПО, свързана, работеща по въпроса на човешките права. И имаме доста подобни проблеми. Разгледахме това на една специална сесия. Има големи проблеми с въпросните стандарти. Но защо въобще седим тук, ако не искаме да подобрим ситуацията? Нашата група представи 24 изменения – докладчика предложи да заличим някои референции за Световната организация на труда. Мисля, че можем да дискутираме това после. Аз съм сигурна, че може да се постигне компромис, защото в нашите изменения със сигурност има и положителни неща. За съжаление, аз не бях член на комисията, в която те са заседавали с докладчика. Ще дискутираме по-нататък. Повечето от измененията ни са конструктивни. И е, виждаме вратичка, в която, с която бихме могли да подобрим ситуацията. Особено в случаи засягащи а, бизнеса или, примерно, фирми, които имат седалище в Европейския съюз, са на трети страни. И мисля, че можем да насърчим развитието в това отношение и да подкрепим социалните стандарти. Нашите изменения засягат параграф 10, параграф 13 Параграф 18. Има много изменения в това отношение. Така че мисля, че господин докладчика ще се съгласи с тези изменения. И се надявам, че текста ще бъде подобрен. Мислим, че един от инструментите е именно генерализираната система на преференции на Европейския съюз може да бъде променена и да позволи по-добро и прозрачно наблюдение. И разбира се, санкции на държавите, които нарушават стандартите. Това е изменение към параграф 22. Така че очаквам да си сътрудничим по-напред, нататък с докладчика и ще направим всичко възможно. Мадам Цимах. Госпожа Цимер. Ja, ich hoffe, dass die Ankündigung von Herrn е, Надявам се, че казаното от господин Фалбър не бива да се тълкува така, че моят доклад не бива да бъде оспорван, можем да постигнем даже по-голяма острота в доклада и да упражним още по-голям натиск, което го считам за необходимо. Виждам противоречията също, имайки предвид различните изменения, споразумяване по компромиси. Виждам необходимост от обсъждане на тези неща. И колегата Фалбърст спомена много различните начини на разглеждане на социалните въпроси в държавите членки, е, двойните стандарти, без споменато, които поради лошо управление на правителството и коруп... имат и корупция, и също произлезе от, дикта... от диктатури, също за обвързаността и необвързаността на стандарти за предприятия от социално естество и трудови норми. Социални стандарти и Европейска корпоративна социална отговорност. При колегите има готовност за задължителни санкции, обвързващи санкции при неспазване на социални стандарти, трудови нормативи. Два примера, които подчертават тази необходимост. От една страна поведението на Европейската камера за търговия в Виетнам, които казаха на европейското търговско, на вьетнамското трудово министерство, че се оттеглят и ще потърсят друго място за действие, ако е, вьетнамското правителство откаже да въведе минимални заплати смятам, че това е намеса в националния суверенитет на Виетнам или че ми опит в в е, металургията. Германският металургичен концерн Круп в Бразилия а, бе привлечен под наказателна отговорност от бразил, бразилските органи за неспазване на редица права, въоръжена охрана, нарушаване на трудови нормативи. И за това виждам, че такива предприятия, които по никакъв начин не искат да спазват стандартите, в Европа или в седалищата, където се намират държавите членки, трябва да бъдат привлечени под отговорност. И за такива проекти да не получават пари за изследване, да не получават насърчения. Не бива да си затваряме очите и да не искаме нищо да знаем за тях, като казваме, че това е далеч от нас. Така че аз бих искала по-голям натиск да се упражни, за да излъчим ясен сигнал като комисия и парламент. Благодаря. Госпожа Чурнен. Thank you. I'll speak in Danish. Bare en, en ganske kort kommentar, jeg fik lyst til at knytte til, øh, til den her debat. Øh, jeg er jo ikke... Skal da да направя kommentar? Jeg slår sig внимателно не съм докладчик на зелените по тази тема, но въпреки това искам да кажа ясно. Преди две седмици бях в Кайро, Египет. Там са основани нови партии. Беш, бях на конгрес на синдикатите от, и неправителствени организации. Те всички казаха, че ние сме разочаровани от Европейския съюз. Ние сме толкова много разочаровани от Европейския, от Европейския съюз, каквото ни предложи той по търговските споразумения, по а, политиката на добросъсъветство, по стандартите в труда и в човешките права. Това ние загубихме доверие във вас, казаха те те имах, и, са имали иллюзии за Европейски съюз и сега са преодолели тези иллюзии. Аз искам хората да имат доверие в Европейския съюз, да приложиме това, което съществува в споразуменията. Сега започваме с Индия нови търговски споразумения и се надявам, че този доклад действително ще даде добър резултат. Но аз срещнах хора в Кайро, които казаха Европейски съюз въобще не може да ни помогне няма значение дали съществуват или не съществуват. И това ме разочарова много. Това е голямо предизвикателство за хората, за наетите лица навсякъде по света. Затова аз подкрепям този критичен подход в доклада. Така, тук е представител на комисията. Да, господин Уит има първо думата. Не ви видях. Благодаря, госпожо председател. В началото бих искала да кажа, че това е приятна и неприятна дискусия. Аз съм изцяло съгласен с това, което говорим за международни е, стандарти за труда. Не може да се водят преговори по това. Нека е, да си припомним, е, че е, всъщност е, всички, е, всички стандарти за труда трябва да се прилагат, независимо от това дали конвенцията е подписана от страната или не. Просто трябва да видим при каква обстановка е написан доклада. Ние няма да водим преговори и, и е ясно, че това е просто изходна точка. Измененията, които аз подготвих по корпоративната отговорност, аз само повтарям, аз съм напълно съгласен с е, него, е, че няма нови имена е, за задължения и аз съм съгласен с колегата, но все пак искам да обясня, да обясня някои неща. Аз съм особено доволен от това, че има интерес по темата и по комисията за търговия ние също работихме по аспектите на труда, външната социална политика. Това е хубаво, е, че поне можем да покажем на държавите членки, че не трябва а, комисията да обещава, да обещава компенсации, които няма да се направят. Е, Комисарята Яни е, и друг комисар е, е, обществено казаха, че ще има комунике на комисията, защото трябва да има разбираемо политическо послание, а не само да говорим по отделни въпроси. Иска всички, които са представени в тази комисия, и в парламента е, е хубаво, че са посочени етапите, които трябва да се следват. Комисаря Бърне започна публична дискусия за нефинансови компенсации. Това е нещо важно. Парламента го изисква от години и това е дейност е, сега в момента. Моите специални изменения е, три са Второто е, е как Джон Роки, е, който е, е специален представител на ООН по бизнес и човешките права, важно е да се позовем на него, когато говорим по тези стандарти на европейско ниво. Ние не искаме да има просто европейски стандарти, трябва да има изобщо стандарти, които да се прилагат на европейско ниво. освен това, да не се повтарят просто международни стандарти. Трябва да се има предвид, че ООН се е споразумял с фирмите по много неща. Това е добра основа, за да може и самите предприятия да подкрепят тези стандарти на международно ниво, но човешките права са е, правно задължителни, е, защото има декларация за човешките права и тя трябва да се прилага. Моето изменение 33 е консултацията на Бърние за интегрирания подход. Много хора от е, бизнеса го подкрепят защото има така е, да се има предвид какви са економическите и социалните постижения, да се включват и е, в, в, в економическите постижения. И изменението ми 58 и 151 е за насоките за международните предприятия, международните фирми. Тези стандарти трябва в момента се усъвременяват в Париж, в Париж и трябва Европейския съюз да участва и Изменението 89 е за международни търговски споразумения. И след това, последното споразумение, е, това, което комисария Дегухт подкрепи и което трябва да се прилага заедно с други членове на Организацията за економическо развитие и сътрудничество. И е, в последното ми изменение става ясно, че трябва да имаме бенчмарк при е, е, търговските споразумения, както например Тунис и Египет в момента и в последствие е, е, Европейската комисия да не казва, ние подкрепяме човешките права от една страна, а всъщност е, да няма стимули в търговските споразумения за спазване на човешките права. Това се, участва, това се отнася за Африка, но трябва да се отнася за всички. Благодаря ви. Благодаря, каза председател. Сега, преди да дам думата на комисията, искам аз да кажа две-три неща защото съм внесла 6 изменения по е, доклада. Искам да ви кажа, искам е, да ви е, успокоя. Е, е, аз имам много добри сътрудници. Това не е автопродукция на моите сътрудници. Не смятам, че той ще се затрудни с моите изменения. Те засягат така примери от живота, е, е, има се предвид и е, как се развиват събитията в момента, как нараства значението на Г20 по социалните въпроси и също така социалната отговорност на предприятията вътре или извън Европейския съюз. Искам да кажа на докладчика, че споделям неговата двойна тревога, от една страна има нетърпение, безпокойство за нещо, което може да изглежда като непоследователност, че ние тук по цял ден защитаваме ценности като прилична заетост, по-добър живот. А, а, а, наблюдаваме какво става в Либия и е, само констатираме е, безпомощността на Европейския съюз. Е, това е, е, безспорно шокира много от нас. Разбира се, че тези теми са ужасни, е, защото като споменахте 8-те конвенции, аз е, се чудя защо Европейския съюз не ги е ратифицирал целокупно при положение, че сме ратифицирали Лисабонския договор – един от първите доклади, които съм писала тук в Европейския парламент. Не знам програмата Медали беше ли за Тунис, становище за Тунис. Становището за Тунис беше споразумението между Европейския съюз и този, е, тази страна, член 2, сега всички го знаят на Изус и там се говори за е, човешките права. Беше невъзпитано е, да си служи човек с този член 2 и да се прилага той, включително и когато правата на жените не бяха толкова е, спазвани и е, е, както твърдеше бившия режим. Така че е, битката е дълга, но няма да сваляме гарда, защото това, което се случва, показва колко това, което вие твърдите в проекто доклада ви и според мен доклада, колегите с поправките си са го така засилили, това, че има 155 изменения, показва, че не се поставя под съмнение първоначалната работа, а интереса на членовете на комисията по темата. Да, не си приказвам празни приказки, а просто слагам череша върху вашата торта с мишката. Дали представители на комисията иска нещо да каже? Alors peut-être que може би тогава ще отговорите и на въпроса на господин Уит. Е, какъв е графика за е, социалната отговорност на предприятията? Благодаря, госпожо председател. Аз съм ръководител на звеното за политика по сближавания, добросъседска политика, разширяване и така нататък. Ще бъда съвсем кратка. Мисля като цяло, че има много изменения. А, надявам се, че те са добри. Радвам се, че ще а, можем да ги видим. Намираме този подход полезен. Има много ясни референции към декларациите на МОД и други. Има референции към три европейски социални графика и е също така доп... много добри допълвания към текста. Относно мод, има доста изменения, които подчертават ролята му и работата, извършена в тази насока. Нека да се спра на пет проблема, които бяха повдигнати тук. Относно ЦСА. Ричард Хаует, както и комисията, знае много добре, че ние сме ангажирани да насърчаваме компаниите в това отношение и да сме сигурни, че се признават международни стандарти в това отношение. Ние също така бихме желали да се спазват човешките права и правото на достойна работа. Ние издадохме едни насоки относно обществените поръчки. А, мисля, че вашия текст ги взима в предвид. Хавър спомена също, за насоките за мултинационалните компании и там имам един текст, който е издаден от ООН и е под специалния контрол също на ООН. Ние винаги сме се старали да го спазваме в нашите отношения с трети страни. Относно настоящата дискусия по ЦСА, комисията мисля, да направи едно съобщение по този въпрос е именно относно доброволческия подход, който изготвихме от 2006 година. И в е, този контекст, спрямо дефиницията за ЦСА, разбира се, наблягаме на човешките права, на стандартите на работа и качеството. На този етап не мога да ви дам график за отделните части на процедурата, за отделните инициативи, защото ни те първо ги обсъждаме с компетентните комисари, но не считайте това, че просто не, че, не считайте становището ми тук, че това е просто бягане от отговорност от страна на комисията. Относно международните стандарти, много е важно МОД стандартите да бъдат спазвани. Те са издигнати е, в модел за нас, за да имаме едно устойчиво развитие. Тоест, тази глава се включва във всяко едно споразумение за свободна търговия. Ние също така сме се ангажирали да прилагаме и да насърчаваме спазване на стандарти на МОД в отношенията ни с всички наши партньори. Ние се стараем също така нашите партньори да спазват всички конвенции на МОД. Ние не можем да ги задължим правно, но все пак се опитваме да налагаме насърчаване и инициативи. И считаме, разбира се, можем да говорим с колегите от търговия, от Генералната лекция търговия, за че един подход който се базира най-вече на ангажименти от страна на нашите партньори, на едно равно партньорство, е много по-добър и че трябва да имаме едни такива равни отношения и да имаме също така много ясни цели, преди сме започнали каквито и да било преговори. И ако, мисля, че ако направим това, ние ще имаме повече ефект, отколкото ако имаме някакви правени налагания или каквито и да било други силови налагания. Мисля, че ще бъде добре, преди да започваме преговори, да си изгр... представим целта в много ясен вид. Колегата говори за нови схеми за преференциите. Ще се върнем, комисията ще се върне отново на този въпрос по-късно. Относно Средиземноморието, аз бих а, казала, че следим този процес отблизо. А, правим всичко възможно да водим и да продължим да водим регионалния диалог с средиземноморските страни. И сме разисквали много интересни въпроси относно уменията, относно компетенциите. Разбира се, дискусията вече тече, имаме някакъв напредък, но искаме да постигнем и още. Например, да работим заедно с синдикатите, с социалните партньори в тези страни, с неправителствените организации, с парламентите там, за да постигнем изграждане на капацитет и да можем да им помогнем и да се продължи работата, която вече е частично свършена и която върви в правилната посока например, намаляване на безработицата, на безработицата сред младите, сред жените. И миналата седмица комисията и висшия представител по външните отношения вече изготвиха едно комюнике относно тези въпроси и как ние се опитваме да подкрепим демократичния преход, включително и промените в обществото там. Така че ние се опитваме по нашия скромен си начин да работим в тази насока. Госпожо председател, вие говорихте за Г20. Много е важно това. Ние подкрепяме френското председателство и се надяваме, че ще има положителни резултати. Господин докладчик, има... имате ли нещо да кажете? Ано, дякуй. Я съм не... Благодаря. Каквото искам не беше да ви плаша, а само да ви кажа от какво аз се страхувам, как аз се чувствам. Сега, по казаното от комисията искам да кажа следното. Имам чувството, че е пет, е, последните пет години ги преживяхте на друга планета, защото е, е, вие бяхте член на кабинета на комисария Шпидла, който предложи е, това, което видяхме тук в парламента е, за е, работното време. Сега, как сте работили с африканските страни? Вижте как изглеждат нещата сега. Искам все пак да кажа, че хората. За Ричард Холует аз съм съгласен с повечето от вашите изменения и повечето от вашите перваш. Аз не съм толкова лош, колкото изглеждам. Искам просто доклада да бъде критичен. Благодаря. Добре, Чувствам, че доста неща ще се разиграят около този доклад, но точно това е смисъла на доклад по наша инициатива в тази област, за да може нашата комисия да каже силно някои неща, особено за е, социалната отговорност на предприятията. Ако можем да минем напред, особено предвид последния вод, особено ако има законодателен акт, можем, това може само да ни радва. Господин Ричард Фал, ще гласуваме вашия доклад през април. Обаче трябва пак да се срещнем, за да обсъждаме е, компромисните изменения. Когато е, ще ни ги, сте ни ги предложили. И така стигаме до 34-та точка от дневния ред. Една актуална тема по друг континент, но не по-малко трудна тема. Джин Ламбер за вашето становище към комисия ИТРЕ е, управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. Благодаря. Както казахте, е, Темата е, темата е много интересна и по различни обстоятелства, е, по различни причини ние, ние се интересуваме от тази тема. Е, виждаме е, докладите в медиите, които посочват потенциални проблеми в най-лошия случай в това, което става с ядрените електроцентрали и как това се отразява на работната сила в Япония, в хората, които работят в ядрената централа, как работниците работят на смени и изобщо там има изключително високи и опасни нива на потенциална радиация. Становището, което се изготвя в тази комисия, вече беше е, обсъждано в комисия Инта и е, предложението за тази директива е е за договор Евратум, а не изобщо договора за Европейския съюз, защото именно е, по този договор е, трябваше ние да дадем становище. Това беше правното основание. Комисията подкрепи обяснението на основата на това предложение. Принципите за управление е и изолиране на това гориво, докато има опасност от облъчване и сегашното поколение трябва да управлява както трябва всички отпадъци. Оттам се тръгна. После в комисията бяха проведени много дискусии и ние искаме да разширим аспекта за е, сигурност, особено при работниците по цялата верига, е, по цялата верига е, за отработеното гориво. Не само на специалистите, но тези, които осигуряват сигурността изцяло по веригата. Това включва и службите за сигурност, всички, а също така и временните работници и не само тези, които е, са е, на договор, но и подизпълнителите. Е, защото понякога няма достатъчно инспекции в някои държави членки, включително и в моята. Говорим за защита, говорим за обучение, разширение на обхвата на отработено гориво и искам да благодаря всички колеги, които предложиха изменения. Те са много. Е, от сега казвам, че повечето изменения ще ги подкрепя. Е, може би можем да обсъдим определени формулировки, но като цяло е, мога да подкрепя повечето изменения. Имаше полезни идеи, не само за изискванията а, а, за архиви за определен период. Това е изменение 90, а, е, е, член 6. Е, но и втория въпрос за документите за проследимост на работниците. Да. Това предполага работа в промишлеността, но също така и други дейности, където има съвсем ниски нива на радиация, като например в болници. Имам два-три въпроса по някои изменения и искам да чуя повече подробности. Първото беше за правното основание. Първото ми предложение беше да променим правното основание, а не, а, не е договор Евратум, а член 153 от договора за Европейски съюз, защото там се говори за нови стандарти а, за сигурност и, а, и безопасност, да няма заплаха за здравето на работниците. Има още други изменения, свързани с Евратум. две от тях 40 и 46, където се говори за съвместно правно основание. Може би тук има проблем, защото това са два различни механизма за взимане на решения. Имаше изменения от госпожа Пром по въпроса за изключенията по тази директива, особено за е, определени е, отпадъци, е, примерно в уранови мини. Так, моите изменения 13 и 14 отменят тези изключения. Някои вече ги връщат. Едната от директива, която се цитира, е директива 206 е, там не се говори за стандартите за труда. И друг въпрос за периода. Колко, е, какъв да бъде периода? Има изменения. Например, 17-то, там обаче се има предвид Великобритания, там е, има срок от 50 години, но се знае, че някой, за някои вещества разпадът е изключително дълъг, а за други е, е, е периода след активния живот е по-кратък. Но В някои изменения се предвижда по-дълъг период и, както казах, по някои части на текста може да се работи по по-добра формулировка. Примерно 18-то изменение, член 42, отново говорим за правна рамка. Може би е по-добре, отколкото измененията, които аз съм предложила. Като цяло, при възможните компромиси, много от измененията са много целенасочени. Аз мисля, че член 9 може да се направи компромисен текст. Аз също така и по член 63 в член 9 се говори за е, национална рамка, а в 63 е друг член, на който можем също да говорим. Но основно аз съм е, готова да чуя като докладчик предложение от групите. Ja, vielen Dank, Schien Lambert. Wir hatten ja den, Disku äh, den благодаря, Жан Ламберт. Дискутирахме вече този доклад. Намирам го за много добър, великолепен. Измененията показват, а, че също го одобрявате, засилват доклада. И относно въпроса, поставен към мен, за мен беше важно директивата да я поставя на по-широка основа, и да внеса колкото мога повече сигурност и правна основа. Сигурността на хората, безопасността на хората е важна, но можем да обсъдим подробно отделните елементи. Не само на нас, социалистите, но на всички, е, които поставихме изменения – Искахме да постигнем и разширяване на директивата по посока военни приложения. Това, което не бива да правим, е някакви, да изключваме някои индустриални сектори, за които няма основа по отношение на е, трудовата безопасност. Нужна ни е достатъчна компетентност на регулатора, и това, което трябва да е ясно, е, че директивата допуска в държавите членки да има по-високи стандарти. От други сфери сме натрупали по-лош опит, но в Германия е, разговарях с различни институции и предприятия и знам, че отчасти в Германия стандартите са много по-високи. тук, отколкото в други сектори. Е, въпрос към господин Шорга. В едно изменение той изразява подкрепа на собственика на разрешението. Имате ли предвид финансова подкрепа ли? Какво конкретно разбирате под подкрепа, но може и след това да разговаряме. Аз съм сигурна, че ще проведем добри преговори. Сега наистина ни трябва единодушния и добри препоръки за комисията ИТРЕ. Знаеме на какви натоварвания са изложени хората, които работят с такива е, материали. Те са предочитани. Ситуацията е напълно разбираема, че е необходима обща регулация в Европейския съюз. Също човешки грешки трябва да вземем предвид трябва да мислим за бъдещите поколения. И с това съм съгласен с много от измененията. Но имаме и някои различни мнения. Например, ние не бихме дали определен брой години. Колко дълго време човек може да се погрижи за сигурността, например 250 години, да кажем. А, времето на полуразпад трябва да вземе предвид радиоактивността, има редица изменения, които се повтарят по съдържание. Разбира се, с колегите ще ги съгласуваме и няма да има проблеми след това. Това исках да добавя. Благодаря за този доклад на докладчицата и мисля, че е много добре, че разделяме нещата. От една страна ни е нужна енергия, но от друга страна сме силно загрижени за съхраняването на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци. Суверенно право на всяка държава е да използва ядрена енергия в медицината, но всяка държава трябва трябва да се подчини на изискванията на Агенцията за ядрена безопасност. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да вземат думата? Искам само да напомня Изненадана съм от броя на измененията по становището. Може би групите ще трябва да помислят как да се организират. Мисля, че е много важно Комисията по заедостта да изрази а, своето становище по много теми. Тази тема е много важна, но от друга страна, като знаем как после се отнасят хората към тези, коми... към тези становища, мисля, че трябва да не забравяме, чрез нашите становища да останем в рамките на компетенцията на комисията ни. Защото ако започнем да покриваме всички възможни аспекти на темите, например в случая с економическото управление, разбрахме, че голям брой от нашите становища бяха неприемливи и координаторите трябваше да напомнят на групите как да действат. След тази забележка относно метода ни, ще дам думата на докладчицата, ако иска да каже нещо в заключение. Госпожо Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за техните коментари. Да, мисля, че забележките бяха много добри. Има доста сходни изменения. Бихме могли да ги е, променим по някакъв начин, да ги обединим. И Що се отнася до дължината на становището, нека да не забравяме, че става въпрос и за правен текст, който, по който работим. Но и ние тук се опитваме да изградим едни граници. Знаем, че проблемът е много важен. Но това означава не само да защитим работниците, означава и да ги обучим с какви вещества работят. Но определено правим всичко възможно за да дадем най-доброто от себе си по този правен текст. И ще бъда. А, ще бъда много заинтересована да видя какво ще вземе от нашия доклад основната комисия. Но все пак, опитваме се тук да се средоточим върху нашите си компетенции. Знам, вече бях критикувана. А, така че ще спра до тук. Но определено мисля, че е много интересно да видим а, каква ще е позицията на основната комисия. Благодаря на колегите за техните коментари. Благодаря. Другите комисии. А, това, което другите комисии ще запазят от нашите изменения и от нашия текст, а, зависи много от позицията на членовете на другите комисии, от ангажиментите им спрямо текста. И мисля, че наистина е добре, след като приемем тук даден текст, да продължим с ангажиментите си, да следим какво става с текста. И така стигаме до точка 35 сега. производство по несъстоятелност в рамките на Европейското дружествено право. Става въпрос за един доклад с постановище, изготви, изготвен госпожа Жули Жирлинг. Забравих, забравих нещо за доклада на госпожа Ламберт, за този доклад. Разглеждането на измененията ще се проведе на 13 април и ще го гласуваме на 14. И сега, Жули Герлин, моля да представите вашето становище по производство на несъстоятелност. Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо. Аз аз очаквам измененията по становището и ще бъда разумно щастлива, ако няма прекалено много изменения. Искам само, да, само така общо да ви запозная е, с контекста. Всъщност, е, аз съм се допитала и до Комисията по правни въпроси. Комисията Юри за всъщност кои са е, правните и административните аспекти на състоятелността. Аз е, не те, те нямат никакви проблеми с а, аспектите на заетостта, а пък аз съм се занимавала с въпросите на заетостта. Моите заключения са, че в директивата 2005 те искат измененията да бъдат от гледна точка на нашата комисия и е трудно да се намеря, но ние търсихме, ние търсихме аз съзнавам, че не искаме да имаме прекалено много сложни е, становища, е, но те са занимавали е, с, несъстоятелността през 2000, 2008 година. Всъщност, тъ... искам да ви кажа, да ви помоля е, да не правите промени свързани е, с, с заетостта, защото всичко свързано с заетостта е на ниво. Има вече широк е, консенсус, специално по директива 2008. Искам да говоря сега за субсидиарността, способностите на държавите членки да работят там те имат твърде много, имат голяма възможност. Аз исках да не, да не се изработва сложно законодателство, нещо, което да се прилага лесно. Иска една, има една област, на която искам да се спря и това е дали е възможно да се направи законодателно предложение, което ще се отрази положително така наречения туризъм за несъстоятелност, когато дружества се движат из Европа и се избират къде да изпаднат несъстоятелност. Аз съм се е, така спряла на някои подробности и въпросът за заетостта си остава една област и е, това е въпрос всъщност кои са кредиторите, е, тези, които са заети в е, е, предприятие изпаднало в несъстоятелност, са част от неговите кредитори. И мисля, че ще има добавена стойност, ако направим предложение именно на този фронт. Очаквам да чуя какво вие ще кажете. Си, мадам Морен. Благодаря, госпожо председател. Аз е, е, ще е, взема думата от името на Филип Булан, който е докладчик в сянка по този въпрос. От името на Народната партия той не можа да остане, докато с спрем си точка. Той ви моли за извинение. Господин Филип Болян първо благодари на госпожа Жерник за доклада й и за предложенията й по процедурите на несъстоятелност. Е, те трябва да се преразгледат от гледна точка на това е, как е, се прилага правилника от 2000 година и директивата от 2008 година при световна економическа криза. От името на Народната партия ние внимателно ще разгледаме понятията несъстоятелност, предприятие, заплата и процедура, за да се види какви са границите на реалните социални правомощи на Европейския съюз и субсидиарността. Всичко в интерес на трудещите се, но както и вие самата казахте, при разглеждането на кредиторите на предприятията, институциите за гаранции и в допълнение към разпоредбите за правна помощ, които в момента са в сила между държавите членки. Е, е, предприятията, изпаднали в несъстоятелност, не трябва да напускат пазара на труда. Трябва да има по-добро законодателство за лошите управляващи и да се помогне на предприятията, които нямат касови наличности. Господин Морен е, е, остава на разположение на докладчика, на останалите докладчици в сянка, за да се постигне консенсус по 3, 4, 8 и 9, защото по тези точки нашия подход е по-нюансиран и ние предлагаме и други изменения. Danke schön. Ich möchte ebenfalls der Berichterstatterin äh, für ihre Vorschläge. Благодаря на докладчицата за предложенията, които направи. Една от темите, които тя спомена, е туризма по несъстоятелност. Това е една тема, която трябва да разгледаме по-внимателно, по-отблизко, особено имайки предвид какво се прави в дружественото право и какво ще се прави, те точно <coughs> смяна на седалището ще бъде важна тема и от тази гледна точка трябва да разгледаме темата. Искам да се присъединя към казаното от преждеговорищата. Трябва да разгледаме по-внимателно дефинициите. И от името на моята политическа група искам да кажа, че в добро сътрудничество ще внесем някои изменения. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. Аз ще направя една забележка. Не знам какви са измененията, които са дадени от колегите, но ако трябва да се борим срещу този проблем и ще трябва да се откажем от всякаква хармонизация относно гаранциите. Дори да спазваме принципа на субсидиарност, мисля, че ще трябва все пак да разгледаме нещата по-отблизо. Ще видим какво ще стане с тази тема когато получим измененията, те могат да бъдат внасени до 22 март. И след това ще видим кога ще ги разгледаме и ще ги гласуваме на 4 април. А юридическата комисия ще се произнесе на 23 юни. И стигаме до последната точка от дневният ред. Благодаря на колегите, които благоволиха да останат до края на днешното заседание. И сега стигаме до един въпрос, свързан с изготвянето на резолюция. Конвенцията на МОД относно домашните работници. Координаторите по време на заседанието от февруари поискаха този устен въпрос да бъде зададен защото текстът сега е отворен за подписване и ще трябва да бъде обект на дискусии понеделник и вторник в Женева с различните представители на МОД и с генералния директор на МОД. Има ли на този етап някакви желания за изменения на текста, или както по устния въпрос, така и по резолюцията. Някакви реакции или предпочитате да видите какво ще стане в Женева, за да обогатим нашите разсъждения? Мисля, че принципа, който е залегнал тук от координаторите, не съпоставя въпрос и не поставя проблем. И просто ще трябва да видим как ще обогатим този въпрос. А, госпожо Моран. Добре. Благодаря. Благодаря, е, госпожо председател. От името на Народната партия ние се придържаме към текста, както е било решено на заседанието на координаторите и е, ще се проведе дискусия след е, посещението в МОД и тогава ще включим в текста резултата от дискусиите. Според нас е преждевременно каквото и да било да се прави днес. Благодаря ви. Оратор говори без микрофон. Така, сега ще говоря в микрофона. Да. Аз съм склонен повече към лявата част на микрофона, да се обръщам колкото към дясната, но не искам да кажа, че колегите от ЕНП нещо връзка с тях. По време на заседанието на координаторите казахме, че изчакваме още работата, която МОД ще извърши по тази конвенция и по-добре е да се разгледа тази тема след това. При, не, едно от следващите заседания на комисията. Est-ce que le représentant de la commission souhaite intervenir? на комисията иска ли да вземе думата? Няма сега да ни уведомявате какво е качеството на инициативата, евентуално да кажете е, при какви условия ще се подпише влизането в сила на тази конвенция. Uh, yes, I can uh, give some general uh, information in the, in the context. Мога да кажа някоя обща информация Искам да се възползвам от тази възможност да повторя значението, което е, ние отдаваме на е, приличните условия за работа на домашните работници. Ние винаги е, сме искали да се улеснява приложението на конвенциите, прияти от ОИТ. Ние сме приели активен подход към конвенцията, която ще се обсъжда за в бъдеще. Комисията наблюдава координацията между държавите членки и решението от 2010 година и улеснява уменията, умена на мнение между експерти, преди е, конференцията има инструменти, които са договорени от предишни години и е, е, е, в светлината на европейското право. Целта е отрано да се определят всички въпроси, които могат да е, създадат несъвметимост със съществуващото европейско право. Ние помагаме на държавите членки по съдържанието и разбира се всичко е споделено с Международното бюро по труда. Новата конвенция включва е, въпроси от европейска компетентност и европейско законодателство, което трябва да се спазва от държавите членки, но обикновено там се определят минимални стандарти, така че държавите членки са свободни да приемат или ратифицират международните инструменти за високо ниво на стандарт на защита е, МОД също определя минимални стандарти и те трябва да бъдат запазени от държавите членки. Е, това е основното. И на следващия решаващ раунд на Международната конференция по труда комисията ще е, е, спомага за ранен обмен на мнения между експерти, от държавите членки, между социални партньори, неправителствени организации за професионализиране на работата на домашните работници. Това е процедурно какво правим. Сега още нещо по съдържание. Разбира се, че комисията подкрепя е, професионализирането на тези, е, тези работници, защото се има предвид промяната в населението, участието на жените на пазара на труда. Трябва да има адекватна защита, е, защото всъщност това е занимание, което се определя като домашна работа. Има опасност от несигурност на работата и всяка домашна работа трябва да се разглежда като, като нещо, за което може да се плаща по-малко. Е, всъщност има най-различни занимания, които се включват и много държави членки имат интересен опит, за да има по-малко формалност и да не е толкова несигурен труда. Искам да дам два, два практически примера. Пилотен проект, е, за който парламента настоя, който се прилага, който насърчава е, това е, временната работа да става постоянна и друг пилотен проект проучване за по-добро разбиране на това какво значи а, е, така несигурен труд а, е, и да има промяна в а, е, тази временна заетост в трудов договор и да има проучване на конкретните стъпки, които се правят от държави членки за насърчаване на тази промяна и да се спазват основни социални права. И ние приключихме проект е, за това е, как се отразява несигурността на труда. Проучването е направено в Италия е, с мигриращи работници. Ако искате да чуете нещо, аз и моите колеги ще ви предоставим по-информация. Ако имате някакви специфични въпроси по процедурни въпроси или по същността, има правен, а, пр, а, има юрисконсулт тук, на който можете да отговорите. Благодаря. Мисля, че ще се нуждаем от правния експерт, след като се върнем от Женева. И така, тази среща в Женева ще бъде на, 6, на следващата седмица, понеделник и вторник. И Измененията моля да бъдат внесени до 24 март, 17 часа, само на английски. Така ще Така ще можем да се организираме по-бързо. И така, ще ги разглеждаме на 13 април, а след това ще ги гласуваме на 14. Няма точка разни и ще се видим тук в тази зала на 13-14 април. Приятна вечер. Закривам заседанието. Alles gut?